има желание от НП, социалисти, демократи, АЛД и независими назначението на следните делегати в комисиите. Господин Хавел на място на господин Косолино. Ребека Тейлър вече не е титулярен член. В е, парламентарната делегация за сътрудничество с парламентарните на Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия Мишел Дантен заема мястото на господин Ори. Делегацията за е, Юго-Исток и е, Юго-Источна Азия, господин Йорис, заема мястото на господин Датен. В отношенията с е, Чили, господа Мария Перес заема място на госпожа Мария Оркиза и Николь Синклер на госпожа Вагнер. Госпожа Мария Оркиза заема място на госпожа Мария Перес в комисията с отношения с анданската общност. С Комисията за отношение с Средиземноморието назначава господин Обермайер. В Комисията за отношения с Индия госпожа Кристина Морвей. За Южна Африка се назначава господин Даниел Вендеструп и за Латиноамериканската асамблея госпожа Никол, Никол Синклер. За смесената асамблея с отношения с Исландия и Европейското економическо пространство госпожа Силвана Мерин в е, делегацията за отношения с Палестинския законодателен съвет госпожа Мария Копа заема мястото на господин Спирос Данелис. В делегацията за отношения с Мексико се назначава господин Франциско Вагнер. Сега думата иска господин Вемек. Заповядайте. Господин Гемек, заповядайте. Няма ли да вземете думата? Добре. Не виждам възражения срещу тези назначения. Приемам ги за одобрени и сега давам на думата на госпожа Миранда за обясняване на вота. Не е там. Госпожа Суинбърна, една минута. Благодаря,